Uh, good morning, everybody. Uh, welcome to the third session of our... Добър ден на всички. Добре дошли на третата част от нашето двудневно заседание. Заседанието се предава по интернет. Така ще бъде през целия ден. Добре е, дошли на тези, които са станали рано, за да ни слушат по интернет. Започваме с а, още едно проекто становище за комисията по търговия. Те са изготвили доклад по собствена инициатива относно търговията между ЕСА и Китай. Имаме интересно заглавие провокативно Европейски съюз и Китай. Липса на баланс в търговията. Въпрос. Да видим какво мисли докладчик за това заглавие. Мортен Льокегор е докладчик. Той трябва да бърза, за да хване влак. Ще му дам думата веднага. След това ще продължим работата. Госпожа Санарова е от името на социалистите и демократите. Госпожа Шалде Мозе ще я замести. Госпожа Руле покрива много досиета. Аз съм от името на госпожа Макларкин, която е в Лондон. Добре дошъл на господин Трианта Филидис. Без да се бавим повече, давам думата на докладчика, за да ни разкаже какво е написано в неговото становище. Благодаря. Благодаря на всички, които са дошли на днешното заседание в началото искам да отговоря на вашия въпрос. Всъщност, този въпросителен знак ми харесва, защото той представя контекста на това, което ще се случи. Темата е изключително важна. Става въпрос за нови компетенции за нашата комисия. Така че е, не се съмнявам в въпросителния знак. Темата е много обширна. Имаме четири докладчика. Опитах се да установя един баланс. Китай отвори своя пазар през последните 10 години за стоки от Европейския съюз, след като стана член на СТО, но все още има големи предизвикателства, както по отношение на държавната подкрепа за китайските компании, така и по отношение на търговските пречки, които съществуват. Трябва естествено да се отчитат усилията на Китай. От друга страна, трябва да се придържаме към нашата линия по отношение на търговските бариери Става въпрос за чувствителни елементи тук. Е, както вече ви казах, става въпрос за нови компетенции и нашата комисия трябва да определи своята позиция. Мисля, че текста на доклада е, е доста прям. Много е важно комисията ИМКО да заяви открито своята позиция. Вчера забелязах, че вие, председателю, казахте, че основните отношения не трябва да се свеждат само до дипломацията, но и по отношение на търговските бариери, е, експертите. Ние сме водещи по отношение на световните технологии и за това е естествено да кажем нашата позиция, да я заявим ясно. Няколко думи относно съдържанието, без да навлизам в подробности. Параграф 1 споменава същността на нещата, споразумението за свободна търговия се е, споменава. Допитах се до експерти, в крайна сметка реших да спомена това споразумение за свободна търговия. В параграф 2 се казва, че Европейски съюз и те трябва да се срещат два пъти годишно, а не един път, както се прави сега. В края на втория параграф се определят проблемните области. Параграфи от 3 до 6 описват подробно различните елементи. Реда не е случайен. Аз предлагам да се въведе приоритизация. Е, моята линия се основава на разговорите ми с експерти, които вече съм провел. Както вече ви казах, докладчик е, трябва да прави труден избор поради ограниченото пространство. Има много изменения. Аз самия съм създал някои изменения. Един текст относно суровините би трябвало да залегне, тъй като на суровините не се отделя достатъчно внимание. Така ще спра, тъй като няма много време. Очаквам да видя какво ще кажете. Колегата Кройцман ще направи обобщение след мен. Сигурен съм, че ще се справи отлично. Благодаря. Благодаря ви за това добро становище. Много хора може да не са особено доволни от него, но структурата е изключително добра и представя позицията на нашата комисия. Мисля си, че е, макар че трябва да си тръгнете сега, ще получите обратна информация, която ще ви удовлетвори. Нека сега да преминем към докладчиците в Сянка. Някои от ТНП присъства ли тук? Не. Госпожа Шалдемозе, заповядайте. Благодаря, господин председател. Въпреки, че Вчера говорих на английски поради е, същността на дебата. Тази сутрин ще говоря на датски, тъй като докладчика е дъчани. Надявам се, че няма да има проблем. Обещах е, да дам е, позицията на нашия докладчик в сянка. Колегата в момента пътува за Китай. Тя е член на делегация за отношенията с Китай и много се ядосва, че няма как да бъде тук, че просто съвпадат датите, тъй като темата е важна. Тя благодари на господин Льоки Гор за този добър доклад, който като цяло тя подкрепя, смята, че е много добър. Колегата казва, че трябва да се уточнят някои неща, например правата на интелектуалната собственост. За нея е важен не само закона в Китай, а по-скоро практическото третиране на проблема, тъй като това е много голям проблем в Китай. Тя смята, че за европейските предприятия е, е трудно да получат е, достатъчна информация относно това, което се прави е, в китайските предприятия. надежна информация относно предприятията. Имаме нужда от нещо подобно. Тя говори като цяло за търговските марки, нещо относно търговските марки трябва да се включи. Освен това, тя подчертава, че ние подкрепяме продуктовата сигурност по отношение на китайските продукти. Тя би искала малко да се позасили този елемент. Благодари отново колегата за вашата работа и аз благодаря от своя име. Благодаря. Аз ще взема думата. Госпожа Руле не е тук. Аз също имам някои бележки от името на госпожа Макларкин. И така, нека да кажа, че ударението, което поставя докладчик върху необходимостта Китай да се интегрира в световната търговска система е нещо много важно. Мисля, че Европа има реална роля и ще имаме економическо предимство, ако подкрепим Китай в това му начинание. Подкрепям много от препоръките тук. Мисля, че има някои нюанси, обаче, които трябва да се добавят. Важно е, е, изграждайки отношенията с Китай, да е, бъдем конструктивно критични по някои въпроси. Например, неприемливи економически практики, корпоративно управление, е, корупция. Вие до известна степен загатвате, затова говорите за инвестиции, но трябва да има известно равновесие тук – Госпожа е, Шал де Мозе прояви интерес е, относно безопасността на продуктите. От нашето посещение в Китай е, стана ясно, че централните власти в Китай знаят, че ние имаме категорична позиция. Китай е огромна економика, обаче и контрола върху продуктите не навлиза във всички сектори Вчера говорихме до известна степен за търговските бариери. Ако постигнем споразумение относно един балансиран подход, относно е, въпроси като безопасността на различните стоки и продукти, е, здравеопазването, безопасността, е, това ще е добре. Е, по отношение на международните стандарти искам да кажа, че трябва Китай да стане част от световния процес на определяне на стандартите. По отношение на автомобилите, например, Китай има собствени стандарти за емисиите и това представлява сериозна бариера за вноса на автомобили. Това е подход, който е свързан с промяна на мисленето, на менталитета. Мисля си, че тази идея е много по-конструктивна от онази, е, просто да критикуваме липсата на равновесие в е, търговията. Това е економика, която расте изключително бързо и подходите там са много по-различни от тези в Европа ние имаме собствена позиция по отношение на системата на търговията, не мисля, че трябва да критикуваме тук. По-скоро трябва да отчетем реалността. По отношение на правата на интелектуалната собственост и това, което каза госпожа де Мозе, китайските компании е, също е, имат е, проблем една голяма китайска компания има патенти в последните няколко години, които са в пъти повече, отколкото други компании имат в света. Така че тук също може да се въведе някакво равновесие. И накрая искам да кажа, че като част от интегрирането на Китай в световната търговска система, трябва да се отчитат и възможностите за обмен в научната дейност, е, културен обмен трябва да има, е, той трябва да се засили, обмена между учени. Тази политика, за която говоря, трябва да бъде по-укрепена и е, тя трябва да се спомене тук, защото доклада на Комисията по международна търговия е обхватен, доста голям и има възможност да се включи нещо подобно. Аз ще внеса изменения в тази връзка. Госпожа Иванова е тук. Искате ли да се изкажете сега, защото исках да дам думата на господин Триантафилидис и след това ще ви дам думата да отговорите. Господин Триантафилидис. Благодаря. Е, господин председателю, като вас и аз не съм контрадокладчик, господин колегата Де Йонг е, но от негово име искам да кажа, че благодаря на докладчика. Господин Де Йонг е, проявява особен интерес към това, което вече е, беше споменато, правата на интелектуална собственост. Провежда се анализ и ще излезем със становище на по-късен етап. Сега госпожа Иванова от НП. I, will try to speak in Bulgarian this time. Благодаря, благодаря господин председател. Аз съм докладчик в сянка по тази тема. И за мен също темата е изключително интересна, също и като заместник председател на делегацията за връзки с Китай, мога да кажа, че доста, доста активно работим и по аспекта за проблемите в небалансираната търговия между Европейския съюз и Китай. И искам да благодаря на колегата за отличната работа, за отличното предложение, което а, прави с това становище в нашата комисия по вътрешен пазар и да добавя, може би, два аспекта, които може и да са били споменати, тъй като малко закъснях, но първият от тях, който според мен е доста важен, свързан с а, проблемите за небалансирана търговия, това е цената на юана, валутния курс на Йоана, който не е основния фактор, основния проблем, но в известна степен също влияе върху това, защо търговията е балансирана или не. И, и вторият важен проблем, който всъщност е засегнат, но може би е, така би могло да се добави още малко по, по въпроса за протекционизма, защото най-голямата опасност, според мен, е ако започнем един протекционизъм от двете страни, от едната страна Китай, разбира се, от другата Европейския съюз и затваряйки се всеки в себе си да всъщност да увеличи проблема, вместо да, да бъде той разрешен. Като разбира се, според мен е важно да се придържаме към позитивната линия. Така се опитваме да работим и в делегацията за връзки с Китай. И това виждам и в това становище, така че още веднъж благодаря на колегата и пожелавам успех. Благодаря. Well, Благодаря. С това приключваме изказванията на докладчиците в сянка. Господа, госпожа Стайлер също иска да се изкаже, освен ако и някой друг, разбира се, не иска да вземе думата след това. Благодаря, господин председателю. Благодаря на преждеговорившите. И аз съм съгласна с казаното от председателя за стандартите и за това, че Китай трябва да участва в а, вземането на решения. А, в крайна сметка не е еднопосочно разсъждението а, за баланс баланса в търговията, економическото богатство на Китай расте. Освен това, от към продукти и услуги, това е най-големият пазар в света. Съгласна съм с проблемите за безопасността. Комисията много е работила по този въпрос. Трябва да продължаваме диалога с китайските компетентни органи. Въпросът за подправените стоки е много важен искам да се спра на въпросите за либералния пазар и въпросите свързани с веригите на доставките. Това трябва да се засегне, защото е много важно. Приветствам това, което е изготвил докладчикът. Мисля, че ако приемем подобно становище, ще укрепим връзките си с Китай. Е, ние участваме пълноценно в този диалог и дискусии и сме заинтересовани от бъдещото им продължаване. Благодаря. Much, Благодаря, госпожа Стайлер. Други членове на комисията желаят ли да се изкажат? Е, извинявам се, че не е, казах това по-рано, но имаме представител от господин Нилс Юнг Якобсон от комисията. Той би желал да вземе отношение евентуално. Можете ли така да ни дадете известна идея за становището си? Дали имате нещо да споделите? А, всъщност, вие сте тук, за да наблюдавате. Добре. Господин Люкегар трябваше да си тръгне. Господин Кройцман е дълбоко потънал в разговор. Може би ще успея да му привлека вниманието. Господин Кройцман, приключихме. Ами, аз съм си отбелязал това, което а, всички казаха. Ще го предам на господин Люкегар и ще направим необходимото да а, усъвършенстваме становището. Значи правата на интелектуална собственост, безопасността на продуктите, валутния курс на Йоана, протекционизма. Да, това не е нищо ново, впрочем. Да. Защото те искат да си увеличат износа, а пък ние искаме да се защитим, нали? става дума за конкуренцията. Всички тези съображения ще ги предам на господин Лекегард. Ами, ние а, за Китай а, доста интензивно проведохме дебата. Следващото ни точка е, е гласуване. И тя е предвидена за 10. Нямаме никакъв друг избор, освен е, да е, спра сега заседанието. Е, ще го възобновим в 10 без 5, за да са дошли и останалите за гласуването. Сега е, ще е, говорим след гласуването за роуминга в мобилните телефони. Ще има изказване от комисията, много интересно, така че можете да си направите план да останете и за това. Е, след това ще е, чуем изказване от комисията за резултатите от изследването за повишаване на ролята на потребителите, така нареченото овластяване на потребителите. много са интересни изказванията, които ни остават днес сутринта. Очаквам ви отново в 10 без 5. Uh, um, Госпожи и господа, моля всички да вземат местата си. Искам да започнем гласуването в 10.00. Имаме два часовника в залата, те показват различно време. Аз работя с този тук. Моля да вземете местата си, моля да подготвите картите си за гласуване. Okay. И така. Първият доклад, по който ще гласуваме, е доклада на господин Рошвор. Алтернативно разрешаване на спорове. Господин Рошвор е тук. Докладчик иска ли да каже няколко думи преди да преминем към гласуването? Господин Рошфор, имате думата. Благодаря, господин председателю. Като всички се радвам да бъда тук. Радвам се, че виждам всички в пълна форма след вакансията. Е, сега по работата най-напред искам да благодаря на всички, на всички екипи, на контрадокладчиците, на политическите групи, на сътрудниците, на асистентите, тъй като е, в работата си по този доклад се стремихме към консенсус и стигнахме до такъв е, практически по всички е, изменения, всички компромисни изменения, освен едно. Е, можем да се поздравим с тази работа. Периодът е труден, бе труден всъщност, тъй като трябваше да се работи бързо след връщането от лятната почивка. Е, има някои много важни е, неща. Е, знаете, че на 19 септември ще бъде гласуван докладът в юли. Трябва също на сесия 2 в октомври да бъде гласуван в пленарна зала, така че следва да работим бързо. Ние изпращаме много ясно послание към Комисията по правни въпроси от особено във връзка с приложното поле на механизмите за альтернативно разрешаване на спорове и очакваме нормативен текст по тази тема. Виждате в измененията, които е предложило нашето бюро, че всеки път сме тръгвали от становището на колегите да направим компромис. ние се опитваме да компрометираме идеите, е, които вие сте ни е, представили. Е, мисля, че беше за пример работата на всички работи, поне от гледна точка на нашия екип. Ние сме много удовлетворени. Благодаря. Благодаря за вашия подход. Благодаря за факта, че работихте усилено, за да се постигнат компромиси. Преминаваме към гласуването. Ще правим проверка когато се наложи. Ще проверя броя на гласуващите с първото електронно гласуване. Изменение едно от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Кой кой гласува от името на социалистите и демократите? Преминаваме към изменение 11 от Луи Грек. Разделно гласуване по искане на Алде. Виждате текста, няма да го изчитам. Първата част. За, против, приема се. Втората част. Мисля, че трябва да направим електронна проверка. Започваме електронна проверка. Начало на гласуването. Правим проверка, за да видим дали разполагаме с точния брой хора. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 гласа против, 10 за. Изменение 64 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 2 на докладчика за. Против. Приема се. Изменение 3 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на докладчика за, против, приема се. Изменение 7 е оттеглено. Изменение 6 Тринтафилидис Свенсон. За, против, отхвърля се. Изменение 5. Господин Фокс. За, против, отхвърля се. Изменение 8 е оттеглено. Изменение 9. Господин Шваб и господин Майер. За. Против. Приема се. Изменение 10. Господин Фокс. За. Против. Приема се. Изменение 11. Вече го разгледахме. Стигаме до компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Отиваме на компромисно изменение 2, разделно гласуване, по искане на социалистите и демократите. Текста го имате, няма да го изчитам. Компромисно изменение 2, първата част за, против, приема се. Компромисно изменение 2. Гласувайте по компромисно изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 гласа против, 14 за. Това означава, че трябва да минем през другите изменения. А не, тези са от част първа, така че преминаваме към 3А или компромисно изменение 3. Компромисно изменение 3. За, против, приема се. Изменение 27. Грек и Вайлер. Начало на гласуването по изменение 27. Край на гласуването. НП имат един глас повече. НП имат един глас повече. Нека да започнем отново. И така, начало на гласуването. Нека всеки да гласува както трябва, с правилните бройки. Изменение 27. Повтаряме гласуването. Край на гласуването. 10 за, 21 против. Компромисно изменение 9. За, против, приема се. Изменение 32, господин Грек. Начало на гласуването по изменение 32. Край на гласуването. Приема се. 19 за, 17 против. Параграф 6. Изменение 34. Господин Хуан Гок. За, против, приема се. Изменение 33 отпада. Трябва да отидем на 39, така ли? Изменение 39 с устно изменение. Виждате го в списъка. Няма нужда да изчитаме текста. Изменение 39 с устното изменение. За, против, приема се. Изменение 39 отпада. Отиваме на изменение 40, първата част. Отново разделно гласуване. Искане на Алде. Изменение 40 на Ханс Петер Майер и Андреас Шваб. За, против, приема се. Втората част. За, против, отново се приема. Отиваме на третата част, значи изменението е разделено на три части. Третата част имаме едно заличаване. Ако гласувате за, това означава, че тези думи ще бъдат заличени. За заличаването, против. Ясно мнозинство, за. Отиваме на изменение 41. Майер и Шваб. За, против, Покажете отново как гласувате. За, против, приема се. Измене 42 на господин Паксас. За, против, отхвърля се. Компромисно изменение 5. За, против, приема се. Отиваме направо на компромисно изменение 6. За, против, приема се. Изменение 54 на Кораца Билд. За, против, приема се. Изменение 56. Разделно гласуване. Поискане на докладчика. 56. Първата част за. Мисля, че трябва да проверим. Изменение 56, първата част. Начало на гласуването. Екара имат един глас повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи част 2 би трябвало да отпадне. Изменение 55 на господин Камфан. Начало на гласуването по изменение 55. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 15 против. Изменение 57 на Майя Ришвап. За, против, приема се. Компромисно изменение 10. За, против, приема се. Отиваме на новите параграфи. Изменение 61 от докладчика за, против, приема се. Изменение 24 отпада. Изменение 63 на докладчика. Начало на гласуването по изменение 63. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, 14 против. Изменение 62 отпада. 64 е преместено. Отиваме на 65 на докладчика. Начало на гласуването по изменение 65. Край на гласуването. Приема се. 22 на 12. Изменение 66 на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 69. 67 е оттеглено, 69 на Кораца Билд. За, против, приема се. Изменение 68 на Вайлер. За, против, приема се. Изменение 70 на господин Мандерс. За, за, против. Мисля, че трябва да проверим. Изменение 70, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 18 на 16. Компромисно изменение 11. За. Против. Приема се. Отиваме на изменение 75 на господин Хуан Гок. То отпада, защото 65 беше отхвърлено. Беше прието, поправя се оратора. Изменение 76 на господин Попакис. За, против, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, приема се. Компромисно изменение 8. За, против, Приема се. Приключихме гласуването. Сега подлагам на гласуване окончателния вариант на текста. Гласуваме по електронен път. Гласувайте, моля, по доклада в неговата цялост. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, против няма, три, трима въздържали се. Поздравления, господин Рушфор. Uh, and um, so we look forward to you defending our position with ще видим как ще защитите вашата позиция пред комисията по правни въпроси. Това е нещо много важно. И така, преминаваме към гласуването за нашето становище към комисията ЕКОН, бъдещето на ДДС. Докладчика е госпожа Иванова. Искате ли да кажете нещо? Thank you, thank you, like to... Благодаря. Просто искам да благодаря на докладчиците в Сянка за бързата и ефективна реакция, като се има предвид краткия срок, с който разполагахме. Искам да благодаря на секретарията и на Тереза Биндо, нашия консултант в рамките на НП. Uh, so much, благодаря много на докладчика. Нека продължим е, с гласуването по становището. Компромисно изменение едно за, против. Въз... Явно се приема. Преминаваме към компромисно изменение 2. Компромисно изменение 2. За. Против. Приема се. Преминаваме към изменение 12. За. Против. Приема се. Изменение 13. Господин Канфен. Начало на гласуването по изменение 13. Край на гласуването. Приема се с 18 на 14 глас. Изменение 25, господин Канфа. Начало на гласуването по изменение 25. Край на гласуването. Приема се с 22 на 13 гласа. Изменение 15, господин Де Йонг. Кои са за? Против. Явно се приема. Компромисно изменение 3. За. Против. Приема се. Така че преминаваме към изменения 22 и 23, които са идентични като допълнение. Унези, които са за. Против. Явно се отхвърлят.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 Край на изменението. Приема се. С, 12, с 20 на 11 глас. Изменение 31 като а, допълнение към компромисното изменение. Начало по 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 32. Господин Ариас. За. Против. Приема се. Изменение 33 от докладчика. За. Против. Приема се. Изменение 35. Господин Канфен. За. Не. За. Против. Явно се отхвърля. Изменение 37. Лием Муангок За. Против. Приема се. Компромисно изменение 6 за. Против. Приема се. Преминаваме към изменение 44. Госпожа Гал Пелч за. Против. Приема се. Изменение компромисно 7 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 8 за. Против. Къде стигнахме, казва председателят. Компромисно изменение 8, нали така? Да, приема се. Преминаваме към изменение 55. Изменение 55. Извинете ме, като че ли малко се разсеях. Изменение 55, начало на гласуването по него. Изменение 55. Господин Корея де Камбош. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 56. Госпожа Гало и госпожа Тун. Начало на гласуването по изменение 56. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. Изменение 57, господин Бузой. За. Против. Приема се. Изменение 58, Де Йонг. За. Против. Приема се. 59. За. Мисля, че трябва да гласуваме по електронен път. Начало на гласуването по изменение 59. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Господин Тарабела. Начало на гласуването. Няма да гласуваме с дигане на ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 61. Господин Бузой. За. Против. Явно се приема. И така, преминаваме към гласуване на проектостановището като цяло по електронен път. Начало на гласуването по проекта на становище в неговата цялост. Край на гласуването. Приема се с 33 за, нито един против и петима въздържали се. Благодарим ви много, госпожо Иванова. От очакваме да защитавате това становище от името на нашата комисия пред Комисията по економически въпроси. следващото ни становище е за бюджета. Някой иска ли да вземе отношение по някакви въпроси, свързани с бюджета? Докладчикът. Велми, велми кратце. А... Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Най-напред искам да благодаря на всички за сътрудничеството. Всички комисии разискваха тази тема. Що се отнася до измененията, в нашата комисия мисля, че всички подкрепят фундаменталната идея е, за е, оказване е, така на подкрепа и помощ на вътрешния пазар. Имам, имах някои съмнения за измененията на господин Кройцман, обаче поразмислих и сега вече мога да ги подкрепя. Благодаря още веднъж на всички. Uh, well, thank you very much for... Председателят, благодаря ви много за работата. Зная, че тук има и представители на комисията, които доста е, се интересуват от бюджета. Те е, правиха коментари, докато обсъждахме по-рано. Може би да им дадем думата и сега. Стефани Соро е тук, със сигурност. Ако комисията желае, може да ни сигнализира кога иска да се изкаже. Сега процедурата е както следва – господин докладчик, ще гласуваме по вашия доклад най-напред, а след това трябва да гласуваме по-отделно бюджетните редове. Най-напред докладът. А пък, ако комисията иска, може в края на гласуването да се изкаже. Госпожа Шалдемо за изменение едно. За. Против. Приема се. Изменение 2 отпада. Изменение 3 от докладчика за. Против. Приема се. Изменение 5. Госпожа Тюн за. Против. Приема се. Изменение 4. Госпожи, господин Грек. Допълнение за. Против. Приема се. Изменение 6. Госпожа Шалдемозе. Начало на електронното гласуване по изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Господин Паксас има разделно гласуване по искане на АЛДЕ. Виждате е, в списъка как е, е извършено поделянето. Първа част на текста за, против, приема се. Втора част Ще гласуваме втората част електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Сусно изменение, което е включено в списъка за гласуване от докладчик. За. Против. Приема се. Изменение 10 и 11 идентични за. Против. Приема се. Подлагам проекта на становище в неговата цялост на гласуване електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за, никой против и 3 въздържали се. Сега можем да минем към отделните бюджетни редове. Ще ги казвам по номер. По номер. Може ли анблок да ги гласуваме? Или ред по ред? Май трябва ред по ред. По процедурни причини, заради бюджетната комисия. Започваме ред по ред да гласуваме. Ще изчерпим редовете и след това ще поканя комисията, ако желая да е, вземе стано... отношение е, по бюджетните редове. Може ли преди това за въпрос от комисията? Госпожа Ферховен от комисията. Тук съм с колегата е, Елвира Станчичас. Аз в комисията отговарям за Солвит, Извинете, че говорих далеч от микрофона. Ние го отговаряме за Солвит и за съдействието по линия на вътрешния пазар. И както е ежегодна а, традиция, вие ни давате доста пари за тези механизми. Разбирам, а, че прогнозата за бюджета беше 1,2 тази година. Обаче докладчикът мислеше за увеличаване, но не ми стана много ясно сега дали това увеличаване се поддържа. Говоря за бюджетния ред за Солвит. Мисля, че това е бюджетен ред 7003. Е Председателят, е, какво искахте точно да кажете? А, искам да кажа следното. Първо, още веднъж много благодаря за това, че подкрепяте нашата дейност, защото с, таз, с този бюджет на линия подкрепяме не само Solvit, но и New Europe, нещо, което се разширява постепенно. Благодарение на вашата комисия, миналата година получихме 1,3 милиона, които ще бъдат напълно е, изразходвани до края на е, тази година. За следващата година нашите прогнози, е, като се има предвид, че ще имаме 10 годишни на Насолвид, ще имаме допълнителни рекламни действия и New Europe, EU Europe също се разширява бързо. Искахме 1,4. Това беше нашата прогноза. Въпросът е дали ще бъде прието това увеличение с устно изменение, което, доколкото разбрахме, трябва така да стане. Нали, това исках да кажа. Благодаря ви, господин председателю. Председателя, трябва нашия докладчик да потвърди. Може би, кратка бележка, като Солвит, що се отнася до Солвит, мисля, че е, дискусиите в тази комисия бяха доста оживени. Е, колегите ми ме познават като умерен човек, но когато става дума е, за това конкретно предложение, мисля, че се постарах да се е, съобразя е, с е, становището на колеги, които са на страната на потребителите. Много съжалявам, че се поставя този въпрос сега, когато гласуваме, когато няма време вече за обсъждане. Председателят всъщност, доколкото разбирам, вие тук предлагате 1,4 това, което предлага комисията. Чрез устно изменение. Всъщност ние това ще гласуваме. Това попита комисията. Но разбира се, комисията за бюджета ще вземе окончателното решение. Комисията, благодаря много. И има още втора пледуари. Благодаря. Аз отговаря за форума за единния пазар и аз искам да ви благодаря за участието ви, за организаци... участието ви в организацията на тази годишния форум за единния пазар. Е, много трудни времена за подготовка на такъв форум. Искам е, само да направя малко разяснение. Господин Барние обяви, че има идея този форум следващата година да се организира по-различно, паралелно в 27-те държави членки в една и съща седмица за да слезем по-близо до гражданите, да им обясним какво представлява тези механизми и след това да се организира пак голям форум в една държава членка на следващата година. Така. Значи, е, това е просто малко изяснение, че тази година, е, нали, следващата година всъщност форумът ще бъде в 27-те държави членки, плюс държавата член, председател на Съюз. So you've made an amendment, uh, I think, in yeah, the, that I, I will do. Okay. I agree. Okay. Докладчикът е съгласен. Малко е смущаващо, че комисията не се е свързала с докладчика, преди да постави тези въпроси. Сега е късно да се поставят. Аз напълно подкрепям идеите, обаче се питам защо толкова късно се поставят въпросите. Председателят. Отговорът ми е не знам. Според мен, заради сроковете за изготвянето на бюджета, много малко време имахме за обсъждане въобще. Докладчикът трябваше да работи много усилено, а голяма част от членовете не бяха тук. Но това, разбира се, е първия кръг на обсъжданията на бюджето. След това ще мине текста в бюджетната комисия и ще се върне при нас. Аз така разбирам процедурата. Приемаме вашите коментари за следващата година ще трябва да погледнем внимателно сроковете на изготвяне на бюджета, за да си дадем достатъчно време за обсъждане. Мисля, че това е основната полука от е, този кръг. Това е новия цикъл на бюджетната процедура, така че ние все още е, проправяме партината. И така, нека сега е, минем през бюджетните редове един по един. Има свързани бележки, доколкото разбирам. По бележките трябва ли да гласуваме отделно? Ако се нуждаем от допълнителни напътствия от страна на докладчика, несъмнено ще ги получим. Бюджетен ред 7000 за. Против. Приема се. 7001 за. Против. Приема се. 7002 за. Против. Приема се. Бюджетен ред 7003 с устното изменение, което току-що визирахме за, против, приема се. 7003 без устното изменение отпада. 7004. Тук има устно изменение. От господин Кройцман, ако не се лъжа. Стефано, искахте да се изкажете ли? Съвсем накратко. Зная каква е идеята. Трябва да кажа най-напред, че първо благодаря на Имко за това, че отново обръща внимание на пазарния надзор. Наистина е, много сериозно внимание отделяте на този въпрос и комисията, освен това, подкрепя устното изменение на господин Кройцман, тъй като е, с него е, осъществяването на пилотния проект много ще се улесни. Затова силно подкрепяме устното изменение на господин Кройцман. Председателят. Всички знаете ли е, за какво става дума в устното изменение на господин Кройцман? Докладчикът е за. Да, всички имат и копия. В такъв случай гласуваме за. Против. Приема се. И сега 7004 без устно изменение няма да се гласува и отпада. С това изчерпваме гласуване. Е, представителите на комисията желаят ли да коментират нещо друго по бюджета? Не такъв случай благодаря на господин Кожушник за това, че е, направи първия доклад за бюджета е, за нашите цели. Ще видим как ще се развият сега нещата в бюджетната комисия. Всички, които няма да останат за е, следващото обсъждане за роуминга, моля да излязат тихо от залата след което ще преминем към тази точка и е, ще приканя да вземе думата докладчикът. Няколко минути само спираме, за да могат да излязат хората, които няма да останат и да се настроим за следващата точка. So, Госпожи и господа, нека да преминем към следващата важна точка от дневния ред. Започваме работата по едно много важно законодателно досие. Изключително важно е то за европейските потребители. Става въпрос за предложената реформа във връзка с разпоредбите за мобилния роуминг, съобщителните мрежи в рамките на Европейския съюз. Много от вас работиха по двата предишни пакета за роуминга. Комисията по промишленост е водеща тук. Много от вас говориха по въпросите, свързани с потребителите. Сега започваме с докладчика госпожа Кохлер Комисията по промишленост трябва да избере докладчик. Доколкото знам, там е имало презентация вчера, същата, която днес ще видите. Господин Тереве, къде сте? А, ето, там сте. Господин Тереве, който ще направи представяне на оценката на въздействието относно роуминга. Знаете, че откакто започнахме работата през 2009 година, винаги имаме представяне на оценката на въздействието преди да започнем работа по законодателното предложение. Ще дам думата на господин Тереве, за да представи оценката на въздействието. Имате копие във вашите папки. След това ще дам думата на докладчика госпожа Корхола и след това ще говорим с докладчиците в сянка. Не зная дали всички докладчици в сянка са тук, но всеки, който иска да се изкаже, ще има възможност. Имаме около час за тази точка, без да се бавим повече. Ще дам думата на комисията. Господин Тереве ще направи тази презентация. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм ваш гост и да представя нашето предложение за промяна на регламента за роуминга. То се появи в началото на месец юли. Както казахте, моето намерение е да обясня мотивировката за нашите предложения, както и да дам информация относно въздействието, което очакваме да има нашето предложение относно крайните потребители, роуминга е, като цяло. В началото мисля, че е добре да се даде информация относно пазара на роуминга, какво е положението там, какво се случва. Когато говорим за пазар на роуминга в Европейския съюз. Е, говорим за сума от порядъка на около 5 милиарда евро. Приходите от роуминг представляват около 4% от общите приходи, свързани с мобилни услуги, предоставени от мобилните оператори. Ако погледнете разбивката на различните роуминг услуги, ще видите, че гласовите услуги представляват 71% от приходите. Той става въпрос за телефонни разговори, които се провеждат. Интересно е да отбележим дяла на данните, които се прехвърлят чрез роуминг. Сега имаме около 20% които се падат на прехвърлянето на данни, но растежа е огромен. Всъщност пазара на електронни данни, които се прехвърлят чрез роуминг, ще става все по-важен и по-важен. Няколко думи относно процеса на преразглеждане. Настоящия регламент изисква от комисията да направи преглед до края на юни тази година. Ние проведохме е, за тази цел голям брой обществени консултации. Още през февруари тази година започнахме и възоснова на тези консултации формулирахме различни варианти за регулация и създадохме доклада и новото предложение в началото на юли. ако обърнем малко повече внимание на развитието на конкуренцията на пазара на роуминга, както и на това, което даде на потребителите настоящия регламент, ще отбележим, че регламента за роуминга е нещо, с което мобилните оператори се съобразиха. Това доведе до намаляване на цените, което е добра новина за потребителите. От друга страна обаче, въпреки че цените намаляха, те са много близо до тавана на, на цените в момента. Затова не е трудно да отбележим, и това заключение се подкрепя от всички заинтересовани лица, че конкуренцията все още не действа ефективно и освен това има структурни проблеми на пазара на роуминга. Ако погледнете движението на цените, е, първо по отношение на гласовата комуникация и след това по отношение на прехвърлянето на данни, е, ще видите, че има една прекъсната линия. Това са регулираните тавани на цените – виждате, че цените са много близо до тавана. Тоест няма конкуренция под тавана на цените. Максималните цени всъщност се превърнаха в минимални цени, защото в момента с оглед на конкуренцията няма стимул да се Предлагат цени на роуминга, които да са много-много по-низко от тавана на цените. На следващата е, таблица ще видите различните квоти, които за три месечия, по-скоро, които се отчитат от 2007 година насам, последното три месечия на 2007 година. Тази графика не е много ясна. Първите е, графики е, представляват крайните потребителски цени, а последните е, графики за всяко едно тримесечие представляват цените на едро. Въпреки, че цените са паднали, виждате, че по отношение на продажбите на едро намалението е много по-голямо. 50 евроцента е тавана на цените за продажбите на едро, само че конкуренцията доведе до а, падане на цените още повече. В момента те са около 40. По отношение на цената на дребно за прехвърлянето на данни, обаче, чрез роуминг, потребителите все още плащат е, над 1 евро. А когато говорим за така наречената офнет сесия, цената е над 2 евро за мегабайт прехвърлени данни. Така че относителната цена на дребно е, като цяло се е увеличила и има сериозни печалби за операторите. Следващия диапозитив представя разходите за онези, които предоставят роуминга. Тези данни идват от БЕРЕК, Сдружението на европейските регулатори. Берек разполага с много добри данни. По оценка на Берек се оказва, че е добре да се направи оценка и на структурата на разговорите, не само на цените. Оценката на Берек демонстрира, че реалните разходи за минута разговор в роуминг е около 5,69 до 8,13 цента на минута. По отношение на СМС-те между евро 40, цент 41 и 2 цента. По отношение на данните 8,49 цента до 12 цента. Значи ако плащате за роуминг повече от 1 евро за прехвърлен мегабайт данни, виждате колко печелят операторите. Тоест маржа на печалбата е неразумно голям. Ако погледнете основните бариери пред конкуренцията, видите, че, е, ще видите, че те могат да бъдат разделени на три е, вида стратегически, регулаторни и структурни. Оценката на въздействието ни дава възможност да идентифицираме по-ясно специфичните черти на пазара на роуминг и е, засечките в пазара – тези е, засечки проблемни области в пазара са много засягат както продажбите на дребно, така и на едро. Ако погледнете продажбите на дребно на ниво потребител, ще видите, че има много малък избор или почти няма избор по отношение на услугите за роуминга. Първо, защото роуминга е само един компонент от цялостния мобилен пакет, който се продава на потребителя. Освен това, има липса на прозрачност. Сравняването на тарифите отнема време, както всички знаем, и роуминг тарифите са само един компонент от целият списък с цени, които са включени в пакета, така че за потребителя е много трудно да се ориентира какви са цените на роуминга. Ние смятаме, че тази практика може да се промени, ако се даде възможност роуминга да се продава отделно спрямо услугите в национален мащаб. Ако ако погледнем основните бариери пред търговията на Едро на ниво оператори, ще видим, че има изключване на някои оператори от пазара и знаете, че за някои малки оператори, малки фирми, много трудно да навлязат на пазара. Те не могат да водят преки преговори с мрежовите оператори за услугите на роуминг. Много трудно е за тях да получат слот на пазара. И цените, дори и това да се случи, са много по-високи от определения таван. И накрая конкуренцията се нарушава поради факта, че всъщност няма добър заместител на услугите, свързани с роуминга. Има альтернативи, има възможност да се включите чрез Wi-Fi и да използвате прехвърлянето на гласови данни през интернет. Роуминга обаче е най-лесен за използване – най-прост. За потребителя е винаги по-трудно да търси альтернативи на роуминга. Съответно, съществуващите альтернативи просто не са оказали конкурентен натиск върху мобилните оператори, когато те предлагат роуминг услуги. Просто това е нещо като допълнение, добро допълнение, но то не оказва влияние върху конкурентната динамика на пазара. Възоснова на всички тези данни, ние изготвихме едно предложение, е, което според нас насърчава конкуренцията и ще се справи с структурните проблеми, за които току-що говорих. Можем да наречем този подход двустранен. Въвеждаме структурни елементи, които ще увеличат възможността за избор пред потребителя, когато става въпрос за роуминга и освен това ще дадат възможност на конкуренти да навлязат на пазара. В същото време предлагаме тавана на цените да се запази за един преходен период преди структурните мерки да бъдат напълно приложени в практиката и да действат ефективно. И преди да доведат до един конкурентен пазар по отношение на цените, така че предлагаме да се запази тавана на цените, тъй като трябва да се защити интереса на потребителите. Освен това, като нов елемент спрямо настоящия регламент, предлагаме да въведем таван на цените, както и по отношение на прехвърлянето на данни. Виждате, че има голяма разлика между цените на дребно и разходите за операторите. Ако сега навляза в по-големи подробности, по отношение на структурните мерки, ще е, дам информация за влиянието върху пазара на тези мерки. Трябва да гарантираме, че пазара е отворен за различни видове доставчици. Трябва да дадем възможност на операторите да се конкурират. В тази връзка мрежовите оператори, мобилните оператори, които в момента действат на пазара, ще трябва да дават мрежов достъп на альтернативни доставчици и да ре, регулират цените на едро, това ще даде възможност на альтернативните оператори да предлагат конкурентни цени. От гледна точка на потребителите трябва да предложим по-голям избор и да засилим осведомеността, като дадем възможност потребителите да купуват роуминг като отделна услуга. Връщаме се отново на задължението за предоставяне на достъп за операторите. По какъв начин това ще е, помогне за създаването на конкуренция? новите участници на пазара могат да договорят с мрежовия оператор някаква сделка по отношение на роуминга, която да е изгодна. Това може да стане с чуждестранния мрежов оператор или с местния оператор в държавата, в която те са базирани. Това ще е по-лесно за малките компании. Това ще даде възможност да се появят пан-европейски роуминг оператори. Втората част, която трябва да се спомене тук, втория елемент, това е разделянето на роуминга от останалите услуги. Защо имаме нужда от тази втора част? Защото достъпа на едро като цяло ще е, създаде възможност за навлизане на пазара, но тя ще е много ограничена, ако този достъп е, не е придружен от е, разделянето на роуминга от останалите услуги. Ако имаме само споразумение за роуминг, но няма възможност да се купува роуминга отделно от услугите в вътрешен план, в национален план, много трудно ще стигнем до намаляване на цените. Знаете, че ще трябва да се сменят сим-карти, както се прави и сега. Мисля, че има възможност да се предостави такава услуга отделно от другите услуги. Потребителите проявява чувствителност по отношение на роуминга на данни. Трябва да има възможност потребителя да сравнява цените, защото иначе той няма да може да предостави като потребител на операторите възможност да навлизат на пазара. Ако дойде, например, на пазара, появи се някаква интересна оферта за потребителя, ние сме убедени, че той ще избере унази услуга, която го привлича най-много. Ако дадем възможност на потребителите по-лесно да сменят своите оператори, ще окажем натиск е, върху съществуващите оператори и те ще започнат да се конкурират. Е, съществуващите оператори ще трябва да реагират и ще се наложи да намалят цените. Все още сме на разделянето. Това трябва да се направи много е, внимателно. За потребителя трябва да е лесно да преминава от настоящия си доставчик към альтернативния роуминг доставчик. Трябва да има голяма доза прозрачност. Потребителите трябва да знаят какви са альтернативите. В нашето предложение предлагаме едно техническо решение – то ще е на доброволна основа, може да има други начини да се приложи разделянето на услугата на роуминга от останалите услуги, ние предлагаме така нареченото двойно имси решение. А именно чрез една и съща сим карта ще могат да се предоставят две услуги. Една на националния пазар, на вътрешния пазар и една, когато потребителя е в чужбина и използва роуминг. Т.е. няма нужда да се сменят сим карти и това е, е от полза за потребителите. Както вече ви казах, заедно с структурните мерки ще трябва да запазим тавана на цените за един преходен период преди структурните мерки да станат достатъчно ефективни. Трябва да се гарантира стабилност и предсказуемост за операторите и, както вече ви казах, трябва да се гарантира защитата на потребителите. В нашето предложение предвиждаме цените на дребно и техния таван да станат такива до 2016 година, включително и по отношение на прехвърлянето на данни. Защо 2016? Защото до тогава се очаква структурните мерки да са влезли в сила. По отношение на разделянето на роуминга от останалите услуги, ние можем да дадем две години на операторите, за да приложат тези мерки. Значи до средата на 2014 година тези мерки ще са приложени и е, ще се стигне до сериозни ползи за потребителя. В този контекст трябва да отбележим, че ако има конкурентна заплаха на пазара, ако има регулаторно решение, което да даде възможност за навлизане на нови оператори на пазара, това ще принуди съществуващите оператори да реагират на тази заплаха още преди да се въведе техническото решение. Така че, вероятно, няма да има нужда да чакаме до 2014 година, за да станем свидетели на намаляването на цените. 2016 година е годината, в която пазара вече ще демонстрира ново динамично развитие. Така или иначе, ако това не се случи, предлагаме да има пълен преглед на регламента за роуминга през 2015 година. Ще направим оценка на мерките, които сме въвели и ще видим дали нещата работят както трябва. Така че, отново казвам, ако нещата не вървят както сме очаквали, ще направим оценка през 2015 година. По отношение на оценката на въздействието сега, в нашия преглед ние очертахме редица възможности за промяна на регламента. Направихме количествена оценка и е, качествена оценка. Направихме економически анализ, анализ на економическото въздействие, разгледахме разходите за изпълнението на тези мерки. Възможностите, които разгледахме, бяха следните. Запазване на настоящата ситуация – Втория вариант, втората възможност бях мерки свързани само с продажбите на едро и прозрачността. Разгледахме възможността за регулиране на цените свързани с роуминга на данни, както и някои други подходи. Въобще цял набор от възможности разгледахме и направихме предварителен анализ. И е, с оглед на тази работа, всъщност, е, сведохме вариантите само до три. На първо място запазване на настоящото положение, тези тавани, които съществуват в момента на цените. Настоящия подход е, винаги създава добра основа за преценяване на альтернативните подходи, които могат да се въведат в бъдещето. Този подход, както вече казах, е свързан само с налагане на тавани на цените. Виждате обаче, че цените остават близо до таваните. Третия подход е свързан с структурни мерки тези, за които вече говорих, и а, запазване на таваните. Ако погледнем сега първия подход, запазване на настоящите нива, ще видите, че няма да има намаляване на цените на ниво потребител. Освен това ще се запазят разликите между цените на едро. По отношение на втория подход, който е свързан с свалянето на табаните на цените, това ще доведе до по-добри цени на роуминга за всички потребители, но това ще е временна полза. Това ще е един временен ефект, тъй като няма да се справи с структурните проблеми на пазара и няма да подобри конкуренцията. И накрая структурните мерки и запазването на таваните в комбинация. Ако въведем подобни промени, ще имаме сериозно влияние върху конкуренцията на пазара, ще увеличим възможността за избор пред потребителите и ще създадем едно трайно конкурентно решение, без да има нужда от дългосрочна регулация на цените. Какво ще бъде въздействието върху социалното благосъстояние? Виждате една таблица, Виждате, че налагането на тавани на цените ще доведе до ползи за потребителите за периода 2012 до 2014 ще има полза, която се изчислява на 1,4 милиарда евро спрямо настоящото положение – По отношение на третия сценарий, в финансов план резултатите не са чак толкова добри, но тук оценката се прави само възоснова на запазването на таваните. А, чрез въвеждане на структурните мерки, както вече ви казах, очаквам още преди 2014 година да паднат цените, т.е. в а, финансов план имаме около милиард и 200 милиона, но а, всъщност ползата ще е много по-голяма, когато се задействат структурните мерки. По отношение на разходите за третия сценарий, е, който планираме да приложим, разходите се оценяват на около 300 милиона евро на ниво индустрия. Това ще представлява по-малко от 10% от годишните приходи от роуминг или 0,2% от цялостния годишен приход. Тези разходи ще са еднократни, след като приложите мерките, които ние предвиждаме, няма да има нужда да се правят допълнителни разходи. ще има нужда от инвестиции от страна на операторите, но след като се направят тези инвестиции няма да има допълнителни разходи. Важно е да се подчертае, че тъй като предлагаме дългосрочно структурно решение, разходите ще се разпределят в един по-дълъг период и ние като цяло сме уверени, че подобни инвестиции трябва да се направят. Отново искам да подчертая, че това е само едно техническо решение. Ако има други технически решения, които са по-ефтини, ние можем да ги разгледаме. Ако се появят альтернативи, е, важно е те да е, водят до същите ползи за е, потребителите в ценово отношение и от гледна точка на леснотата на използването на, на услугата. И накрая, структурните мерки са поставени е, спрямо подхода на налагане на тавани и нищо повече. Нашия подход, този, който ние фаворизираме, ще доведе до по-голяма конкуренция, до по-голям избор и ще доведе до траен ефект и стабилна регулаторна среда. Благодаря, господин е, председателю. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Много ви благодаря. Господин Фереве, е, изключително полезно бе това очертаване на контекста за едно много сложно предложение, много по-сложен проект, отколкото сме си представили. Е, сериозен е въпросът за ограничаването на цените, поставянето на тавани и е, за намаляване на нормите на печалбите на операторите. Вие казахте, че в някои случаи са твърде щедри маржовете на печалбата. Мисля, че не трябва да продължава сегашното мислене. А също така, е, структурните въпроси пък е, не са толкова предмет на разсъждение за тази комисия, ние се интересуваме повече от защитата на потребителите в тази връзка. Сега искам да поканя докладчика господин Ко да започне дискусията. Госпожа Шалдемозе също след това, ако някой иска още да се включи, госпожа Тюн. Е, господин професор Корея де Кампуш, може би и аз ще е, взема отношение, тъй като съм бил докладчик в Сянка е, по тази тема преди, но най-напред докладчика. Благодаря, господин Тареве, за интересното изказване. Основната комисия е ИТРЕ. Тя има изключителна компетентност. Нашата комисия обаче ще се занимае с а, таксите а, за роуминг, а, с а, сроковете и с защитата на потребителите. А, би трябвало да се при, придържаме към това а, разделение на функциите. Чула съм, че още в основната комисия не е определен докладчик – през пролета на първата европейска радиочастотна програма стана много ясно, че мобилният трафик расте бързо, много и все повече европейски граждани, все повече предприятия използват смартфони, интелигентни телефони. Твърди се, че сегашните такси за е, роуминг е, при пренасене на данни е, ще бъдат разумни. Това непрекъснато твърдят операторите, обаче аз непрекъснато чувам оплаквания от съграждани, че когато отидат на почивка в чужбина през лятото, получават след това сметки за мобилния си телефон над 1000 евро. Досието на комисията е, е много важно, е, защото европейските граждани ще се ползват в много висока степен от е, правната уредба, ако се предприемат правилни мерки за укрепване на конкуренцията. Сигурна съм, че ще имаме много интересни дискусии на по-късен етап, в които ще поставим на централно място въпроса за конкуренцията и нейното отражение върху снижаването на цените. Очаквам с нетърпение работата по това досие и е, също така вашите становища. Благодаря, госпожа Корола. Сега други е, желащи за изказване. Госпожа Шалдемозе. Е, групата на социалистите все още не е излъчила контрадокладчик, така че говоря в лично качество. Благодаря за извънредно интересното изказване. Мисля, че е важно наистина да се помисли за структурните проблеми в пазарите. Силно приветстваме тези идеи, но също така ми се струва, че трябва да вземем предвид крайната употреба, употребата от страна на потребителите. Както госпожа Королас каза, и, и, и аз получавам имейли от хора, съграждани, които непрекъснато се оплакват а, от цената на роуминга, когато са на почивка в чужбина. Трябва да направим нещо, а, което а, да не задължава потребителите да избират а, между различни варианти, защото те просто няма да направят този избор. А, сега, повечето потребители излизат в чужбина един-два пъти годишно а, и те няма да решат да преминат към друг оператор само заради а, това, че роумингът им е бил много скъп. Естествено, ние можем да помислим за смяна на оператора, но повечето потребители няма да го направят. А, трябва да помислим за необходимите пазарни мерки, но същевременно трябва да направим така, че потребителите да не се налагат да избират много. Просто трябва да имат таван на цените. За мен е много важно да е, постигнем и двете. Да по- направим структурни промени на пазара, но е, същевременно да гарантираме реални тавани на цените. Не само на едро, но и на дребно тези цени, които плащат е, потребителите. Е, защото е, това ще промени нещата към добро за самите потребители. А кой знае, може би е, накрая те ще се решат и да правят избор между различните оператори. В момента най-добрият съвет, който мога да дам на обърналите се към мен граждани е, когато излизате в чужбина, изключвайте телефона си. А в Европейския съюз най-редно да се постъпва по този начин. Затова така бих посъветвала и структурни мерки трябва да се обмислят, и тавани на цените, но на цените на дребно. Но много беше интересно изказването и аз категорично ще участвам в разискванията, които предстоят председателят. Благодаря за много полезните съображения. Кристиан Енгстрем. Благодаря. Съгласен съм с комисията, с нейния общ подход, както извече изказалите се. Напълно е сринат тук пазара, в смисъл не е сринат, а отказва да функционира нормално. И трябва да се извърши регулиране, но не става дума за бизнеса на далекосъобщенията. Той е много полезен за Европа и за вътрешния пазар Предприятията трябва да използват а, тези услуги когато пътуват. Иначе би било смешно а, да говорим за вътрешен пазар. Така че, а, за съжаление, нуждаем се от подобни услуги. Що се отнася а, до цената на услугите, на СМС-ите, те не са толкова високи тези цени, поне така си мисля. Когато обаче говорим за роуминга, наистина цените са напълно ненормални. И напълно съм съгласен с казаното от госпожа Шалдемозе е, хора, които са отишли е, на почивка, получават след това сметка няколко хиляди евро, само за дето са си включили телефона. Така че, да, е, тавани, убеден съм, че такива са необходими, но за съжаление тези тавани няма да помогнат. Въпросът е, че таваните се определят в мегабайти, а мегабайтът е много е, е, малка единица. Всъщност не знам дали е, хората вече използват мегабайти. Сега вече е, единицата, която се използва е гигабайт, т.е. 1000 мегабайта. Преди около година Ериксон проведе проучване и е, го обяви във вестниците – един нормален смартфон използва половин гигабайт на месец. Това като начало. Производствените разходи за 1 гигабайт е, трансфер на данни е 1 долар. Нали, можем да го превърнем и в евро. Едно евро, да кажем, на гигабайт. Таванът за цена на едро, както е, се предлага, е 50 цента на мегабайт, т.е. 500 евро на гигабайт, при положение, че производствената цена е 1 евро. Това не помага. Значи, в правилната посока е да съществуват тавани на цените, обаче трябва да помислим какви да бъдат те. Така че предлагам най-напред от тук нататък винаги да измерваме, а, е, е, нали, да определяме таваните в гигабайти, а не в мегабайти. И някакси да определим тези тавани реалистично, защото сега смартфоните са прекрасно нещо. Е, използваме ги, потребителите са полезни, за потребителите е, ги използват е, много, ние още повече ги използваме. iPhone също е нещо много полезно. Има фантастични приложения за iPhone, с които можем да си играем много. Обаче, ако имате чужда, чуждестранна сим-карта, тези телефони просто стават безполезни. Няма смисъл да се плаща толкова. Така че съгласен съм с, с изказалите се колеги от парламента и с общия подход на комисията. Да, структурни реформи и тавани на цените. Но тавани на цените, така че да се отвори пазарата, да се дадат възможности на предприятията, да се създаде истински функциониращ вътрешен пазар – Ако сложите цена на дребно за потребителя 10 евро за гигабайт, това е 1 цент разходи за за производителя. Няма такова предприятие, което да работи с 1000% норма на печалбата. Така че съгласен съм с подхода, но мисля, че цифрите, които предлагате, трябва да бъдат значително снижени. Председателят. Благодаря за това, че ни предложихте перспективата на експерта, госпожа Тюн. Благодаря. Напълно съм съгласна с преждеговорившите. По време на нашите обсъждания ние много говорихме за таксите за роуминг. Ще продължим да обсъждаме този въпрос в различни комисии. Обсъждаме го на две равнища. Едното е политическо или философско, а другото е техническо. Е, на политическо ниво говорим за вътрешен пазар, Европейски съюз като такъв, континент без граници. А пък при е, роуминга в тази виртуална действителност се оказва, че граници има и те са е, така трудно поносими. Това е политическа дискусия. Или ще имаме Обединена Европа, или няма да имаме Обединена Европа. Тук границите се създават от операторите. Те са не само против идеята за единна Европа, но и против идеята за единен пазар и против идеята за интернет, защото не можем да се ползваме от всички услуги е, на интернет, който рекламираме непрекъснато. Сравнявате цените, намирате магазин в интернет, искате да е, купите нещо, е, стимулират ви да използвате услуга за сравняване на цените във вашата страна и на друго място, но използването на тази услуга е по-скъпо, отколкото просто да отидем до друга страна и да си купим продукта. Е, за е, безопасността и защитата можем е, да използваме смартфоните си, но не можем да го правим в чужбина, защото е много скъпо. Освен едно безплатно приложение, което наистина е безплатно, обаче аз това лято се убедих, че то не работи добре. След като our smartphones, we don't know how much will come. Освен това, като отворите интернета, никога не знаете колко ще отворите, е, колко ще платите, защото не знаете е, всъщност какво ще е качеството на картинката, която се качва на вашия телефон, дали съдържа филмче, е, колко е обемът, всъщност колко мега или гигабайта получавате и това може да се окаже катастрофа на по-късен етап. Вие нямате как да прецените колко искате да похарчите, да си зададете някакъв бюджет. След това, разбира се, предложенията, които правите, са много интересни, но все ми се струва, че са сложнички. Може би са, поустарявам, но ако трябва да е, се разделят роуминга от мобилния телефон е, и основните му услуги и започна да сравнявам кой оператор да избера, ако искам да използвам едно или друго, аз се плаша. Това трябва да е лесно за потребители на смартфони, дори на моята възраст, бих казал. И последното, което ще кажа е, че много се радвам, че продължаваме тази дискусия и всички сме съгласни – че гражданите искат от нас да предприемем действия. Сега се движим повече, използваме интернет, е, купуваме все по-префинена техника, смартфони, таблети и какво ли не. Както знаете, сега а, е, има полско председателство и органи организираме конференция под наслов Движете се без такси а, за роуминг на 20 септември в 8.15 в тази сграда. Нека продължим този разговор там. Полските регулативни органи имат много интересни и бих казала смели предложения, така че е, използвам възможността да ви поканя. Използ... Изпратила съм вие и по електронна поща вече. Председателят. Благодаря още трима оратори, включително и аз. Трябва малко да а, побързаме. Не, че искам да пришпорвам нещата, но ще имаме а, пълни възможности да се впуснем в нови обсъждания по тази а, тема, а, особено когато бъде изготвен доклад на госпожа Корола. А, господин Кампуш, благодаря, господин председателю. Много добро изложение. Наистина ми хареса. А, наистина научиха много неща по един така практически важен за нас въпрос. Ние сме близо до национален монопол в тази сфера. Не чист национален монопол, но сме много близо до него. И решенията, които предлагаме, са все някак второкачествени. Никога не предлагаме най-добрите решения. от политическа гледна точка темата е деликатна. Припомням ви, че е, когато водихме кампанията си в Евро... Е, за изборите за Европейски парламент, е, ние използвахме е, като силен аргумент е, това, което преди няколко години направихме с таксите за роуминга, така че ние сме в дълг Структурните решения, които бяха изложени, макар и трудно постижими, са, изглеждат привлекателно. Има някои междинни решения или поне действия, обаче, които е, може би е, са интересни също. Водоснабдителните дружества, е, поне в моята страна, предупреждават по телефона потребителя специално, ако има прекомерно потребление на вода. Може би защото някъде се е открил теч или пък а, в някой район са дошли много хора да почиват през уикенда. Защо да не въведем нещо като задължение е, за операторите да отправят предупреждение, ако сметката а, стигне някакви а, така а, диспропорционални размери? Това е, е идея, която може би няма да струва скъпо за никого. Имам технически въпрос. Е, извинете наивността ми. Когато говорите за разделяне, имам предвид оратора, и е, говорите за лекотата е, за потребителя и за използване е, на е, един и същи телефонен номер. Аз имам е, два е, телефона и много бих се радвал да мога е, да ползвам само един номер, Технически вашето решение за разделяне, това за което говорите като разделяне, осъществимо ли е? Или пък технически е трудно постижимо? Благодаря, госпожа Ройтова. За ту презентаци а chci се вратит е, к истории. Пред pěti лети сме велми vážně diskutovali е, о том, если vůbec можем regulovat ceny služeb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 изваж, е, изваждат смартфона и ползват го и накрая е, им се сервира една сметка, която не могат да си направят предварително. Ако знаят кое колко ще им струва и знаят това предварително, те ще използват тези услуги много по-често и това накрая може да доведе до спадане на цените, защото хората ще ползват услугите повече. От друга страна, приветствам предложенията на комисията. Мисля, че е, таванът на цените не е най-важният аспект на предложенията, а да стане ясно на потребителите е, предварително какви са цените, които ще платят. Същото въжи и за регулативните органи. За да могат да се е, сравняват цените, операторите трябва да бъдат задължени да ги обявяват на веб страницата си. Трябва да знам един гигабайт колко струва при един и при друг е, оператор, но от друга страна аз трябва да знам колко ще ми е, струва просто включването на телефона ми. Председателят. Да, това са коментари, които сме чули. Това вече е на лице. Ако вашият оператор не ви дава информация и не изпълнява регламентите, ние в този парламент а, можем да предприем мерки и сме предприели всеки път, когато ида в а, друга страна. Аз си проверявам а, страницата на оператора и той ми казва а, точно колко ми струва минута разговор, един СМС и сърфирането в интернет. Господин Корея де Кампус каза, че е, е, че всъщност е, заради каза нещо, което е а, е, факт. Всички оператори, именно заради шока, който изпитват потребителите, когато си получат накрая сметките, ограничават а, е, на 15 мегабайта а, информацията, която може да бъде свалена от интернет. Това е изходна позиция. Не, не ви критикувам. Но трябва да сме наясно какво сме постигнали до сега, защото нашата комисия бе източник на съществуващата уредба а, на първо място. Ако не получавате а, служебни съобщения от оператора, когато идете в друга страна, значи той не изпълнява нормативните изисквания. И всъщност а, хората трябва да получават получат съобщения, не само това, но и като го и получат да ги четат. Напълно съм съгласен с това, което каза госпожа Шалдемозе. Следващото поколение смартфони и всяко следващо поколение смартфони въобще прави връзките и достъпа до данни все по-лесни. Но парадоксът в ситуацията че това е, е валидно във вашата собствена страна, но като идете в чужбина, повечето хора, които използват мобилни данни, в моята страна е така, вземат фиксирана тарифа на принципа all inclusive, за да не се притесняват. Ако ви кажа колко данни използвам в Великобритания за 30 секунди ги получавам. А, нали, те са много, но не се притеснявам, защото имам фиксирана тарифа. Когато обаче изляза от Великобритания, а, си изключвам телефона. Ако помислите за технологичния напредък, как сме стигнали до там, че нашите производители и оператори инвестират толкова много в лесни за ползване и за достъпване а, данни и а, информация, а заради пречките на пазара ние не можем да осъществим този достъп. Част от проблема, на който се натъкваме, при предложенията за ограничаване на цените е, че имаме доста технически елементи в тези предложения. Комисията трябва да направи всичко това много леко за възприемане от потребителя. Аз не виждам такива белези и в оценката на въздействието до 2015 година. Госпожа Ройтова е права, че срокът е доста дълъг. Структурните промени трябва да са направени. Те са важни за решаване на проблемите. Може би комисията ще има време да ми отговори, но аз нямам впечатление, че тези промени са на път. Органът на европейските регулативни органи е разпратил доклад и тук се поставя под въпрос цифрата от 300 милиона, която спомена по-рано комисията. Не знам дали Комисията е сигурна, че цифрата от 300 милиона като разходи е обоснована и никой не знае дали всъщност всичко, което се предлага е технически осъществим, Но действително нуждаем се от мерки за структурни промени. Смятам, че трябва да затегнем повече таваните на цените и да а, помислим за услуги, които са по-лесни за а, ползване от потребителите. Конкуренцията е проблем. Господин Декампус каза, че сме изправени пред практически монопол. Да, всъщност има много оператори и за това отварянето на пазарите на едро е добра идея, обаче е, госпожа е, Шал де Мозе е, казва, това ще позволи ли на хората да си изберат, когато пътуват в чужбина? Би трябвало операторите да ни предлагат повече пакети. Аз, например, ползвам а, една услуга, която ми струва 3 английски лири на мегабайт. Също така имам друга услуга 30 мегабайта за 3 евро на ден. Ако искам, мога да я ползвам. Така че част от тези пакети вече са на лице. Ако се вгледате в телефона си, вие ще откриете, че всъщност имате някои възможности. А, нашата работа ще бъде ориентирана изключително много към потребителите. Оценката на въздействието, извършено от комисията, е важна изходна точка. Моето заключение е, че структурната работа, която предстои, затягане на таваните, затягане на изискванията за конкуренцията и отстояване правата на потребителите, не съм сигурен, че тези структурни решения а, са правилните. Ще ви изпратим доклада на Берик и ако искате, можем да поканим председателя на Берик да поговори с нас. Идеята, възоснова на която работи Берик, произлезе от този парламент. Трябва да помислим и за други проблеми на потребителите, за това как в държавите членки са въведени елементите от правата на потребителите, свързани с пакетите за универсални услуги. Тук трябва да говорим за промените на условията, за преддоговорната информация, неща, за които получаваме а, оплаквания, обаче те са отразени в пакета, който е изготвен от а, е, тази комисия. Така че, госпожо Ройтова, трябва да идете при своя оператор и да му кажете, ето това съществува, то е задължително и в моята страна, защо не сте е, се съобразили, защо не сте ми казали тези условия предварително. Смятам, че ние не работим достатъчно с регулативните органи за изпълнение на действащите правила. Затова мисля, че трябва да мислим по-перспективно. Трябва да видим как хората купуват данни. А, тук ще има растеж неизменно. И е, също трябва да помислим и за цената на СМС-ите. Това е моето обобщение. Благодаря много. Благодаря на комисията. Искате да коментирате ли? Но две минути, набързичко, ако желаете е, да е, кажете нещо много важно. Иначе със сигурност ще имате възможност на по-късна дата отново да вземете отношение. Uh, Благодаря, господин председател, Благодаря за всички коментари. Няколко бележки от общ характер от моя страна. Имаше въпрос Дали гражданите ще изберат альтернативни оферти за Роминг, ако те са на лице? И се попитат дали нещата не стават още по-сложни, ако има по-голям избор. Тук сме изправени пред е, дилема. Ако няма избор, лесно ще се избира оператор, няма да има много пакети, между които да се избира, но няма да има и конкуренция. Ако има по-голям избор, има по-голям шанс да има по-голяма конкуренция, така че трябва да установим равновесие между тези две цели. Да имаме нещо, което да е лесно за употреба от потребителите и да има услуги с конкурентни цени. Трябва да предоставим възможност за избор на потребителите. По такъв начин, че онези, които искат да сравняват цени, трябва да могат да го правят. Не можем да очакваме от всеки потребител да търси информация, да сравнява какво се предлага на пазара по отношение на цените. Ако има една критична маса потребители, които да правят това сравнение между цените и които избират оператора според цените, които се предлагат, то тези потребители сами по себе си ще доведат до конкуренция на пазара и ще принудят съществуващите оператори да намалят цените. Не казвам, че всеки потребител трябва да прави подобен избор, но трябва да е на лице възможността за тези, които искат да го правят и останалите също ще извлекат полза от това. Искам да подчертая още веднъж, че употребата на роуминг по отношение на прехвърлянето на данни става все по-голяма и ако се предлага альтернатива, възможност за избор, хората ще изберат по-низките цени, ще изберат въобще възможността да търсят такива по-низки цени. Дали предложението е технически осъществимо, дали е реално за инженерите, всичко е технически осъществимо. Индустрията ни намекна, че това решение е възможно. Може да има решения, които са по-прости, по-ефтини, но от техническа гледна точка това решение е осъществимо. Ще отнеме време да се приложи, но е осъществимо. Ако се появи альтернатива, тя трябва да е свързана също с леснотата на правене на избор и трябва да води до конкуренция между операторите. И накрая, по отношение на разходите за роуминга на данни и нивото на цените, което предлагаме, трябва да има равновесие. Ако искаме да насърчаваме конкуренцията, трябва да създадем стимули на пазара да навлязат нови играчи. Ако държим цените на много ниско ниво, хората ще избират винаги тези цени и няма да има възможност да навлизат нови оператори. Както каза Европейския съд, регулацията на пазара, на този пазар трябва да е с временен характер. Така че е, в някой етап от процеса трябва да намерим иновационно решение, тъй като не можем да разчитаме завинаги на регулацията на цените. По отношение на нивото на цените, те са много-много над разходите за компаниите, но трябва да сме е, малко по-предпазливи по отношение на данните спрямо е, гласовите разговори и СМС-ите. Обема, обема се увеличава, и не трябва да нарушаваме динамиката на пазара. Има вече интересни оферти, както и вие подчертахте, и трябва да дадем възможност на операторите да предлагат такива решения. Самата конкуренция ще доведе до намаляване на цените. Благодаря. Благодаря на вас и на вашия екип. Темата е изключително важна. Благодаря ви за проявения интерес. Ще продължим работа по досието. Госпожа Корхова ще продължи работата по доклада. Може да се наложи да обменим още веднъж позиции. Ще обсъдим графика на работа и с комисията по промишленост. В заключение, госпожа Корхола, да, много бързо искам да кажа няколко думи. Аз съм финландка и никога не говоря дълго. Дебата беше добър, той поражда размисли. Колегите дадоха отлични примери за затрудненията, пред които хората са изправени в чужбина. С какви услуги разполагаме? Господин Корера де Кампуш каза нещо важно – когато отида в чужбина, ме информират колко ще струва мегабайта, но този мегабайт на мен нищо не ми говори. Аз не знам е, колко представлява един а, мегабайт. Аз а, също разполагам с телефон, който ме информира, когато прекалявам с употребата, но в момента, в който отида в чужбина, този телефон нищо не ми казва. Информацията я получавам след това. Не знам какъв е проблема, но извън обхвата на моя оператор тази услуга не работи. А човек има нужда от карти, от информация, от таблици, когато отиде в чужбина. Благодаря ви. Мисля, че можем да продължим работата по това досие. Аз предлагам да проверите е, при вашия оператор, защо не получавате тези съобщения, защото би трябвало да ги получавате в чужбина, явно има някакъв проблем. Когато говорим за правата на потребителите, преминаваме към последната точка от сутрешното заседание. Извинявам се на колегите от комисията, които трябваше да почакат. Поканихме комисията да направи едно е, представяне относно своята работа по отношение на изследването относно повишаването на ролята на потребителите. Имате копие на презентацията. Може ли да ви приканя все пак да пропуснете някои от тях? Нямаме толкова време, искаме да имаме и коментари. Вие управлявате компютъра, така че знаете какво трябва да се прави. Дайте просто обосновка, защо направихте това проучване, какви са резултатите. Благодаря, господин председател. Да, аз ще съкратя своята презентация, ще ви покажа по-малко слайдове от тези, с които разполагате. Благодаря ви за това, че имам възможност да дойда да представя резултатите от изследването относно повишаването на ролята на потребителите. Защо овластяването на потребителите е важно и защо направихме това изследване? В стратегията за потребителите създадохме понятието властени потребители, защото властените потребители знаят как могат да максимализират ползата за себе си. В същото време те се превръщат в двигател за иновации и за конкуренция в бизнеса. Преди да направим това проучване, нямаше данни относно това доколко властени са потребителите. Заключенията на това проучване подобриха нашето разбиране за потребителите знаейки какво предпочитат потребителите, ще можем да създадем по-добра регулаторна рамка. Това е важно за всички политици, не само в Европейския парламент и в европейските институции, но и на национално ниво. Направихме проучване сред 55 000 потребители в 27 държави членки на ЕС, Норвегия и Исландия. 55 000 потребители е голяма цифра. Тази цифра ни позволи да направим разбивка по възраст, образование, използване на интернет. Целта беше да видим кои групи от обществото са по-уязвими като потребители. Основните въпроси, които разгледахме, са доверието на потребителите, как те разглеждат сами себе си по отношение на доверието, уменията на потребителите по отношение на лого, е, различни е, видове лого, които се публикуват, осведомеността поведението на потребителите и готовността им да действат, когато има някаква заплаха. Тук говоря за действия, които се предприемат, когато възникне проблем, например оплакване пред някаква трета страна или търговец. Ще ви покажа някои от въпросите, за да видите какво запитахме потребителите. Първо, до каква степен потребителите смятат, че са уверени в своя избор. Попитахме ги, когато избират някакъв продукт, доколко те са уверени в своя избор, доколко са запознати в своя избор и доколко се чувстват защитени. Самооценката е важна, защото тя показва всъщност в голяма степен дали доверието, което хората изпитват в самите себе си е обосновано. 73% от хората са уверени, когато правят своя избор, 63% са запознати, 55% се чувстват защитени. Само 44% от участниците обаче казаха, че са уверени, запознати и защитени. 17% от запитаните не се чувстват нито уверени, нито достатъчно запознати, нито защитени. Ще станем свидетели в хода на представянето на това проучване, че има големи разлики между държавите членки. В пет страни 20% или по-малко от участниците се чувстват уверени, запознати и защитени. Ако погледнем социоекономическите аспекти, ще видим, че уверието намалява с нарастването на възрастта, и се увеличава с нарастване на образователния ценз. Освен това, по отношение на безработните и домакините, те са по-малко защитени, ползващите интернет се чувстват по-уверени. Втората тема е уменията на потребителите. Възможност да разчитат различни видове лого, надписи и така нататък. Опитахме се да тестваме доколко потребителите се справят, когато видят различни оферти. Първи въпрос беше един на телевизора се продава в магазин А, а и Б. Кой е по-ефтин? В магазин А телевизор струва 500 евро, отстъпката е 10%, а в магазин Б той се продава за 400 евро. Кой е правилният отговор? Кой телевизор е по-ефтин? Естествено, че в магазин бе е по-ефтин. Един от пет от потребители не могат да дадат правилния отговор. А това е една неправилна, е, това е една лесна сметка, която трябва да се направи. В някои страни 30 до 40% от потребителите не можеха да дадат такъв правилен отговор на, на въпроса. За следващия въпрос станахме свидетели на същите проценти. Когато Говорим за спестявания и за депозитни сметки. Коя е най-добрата лихва? 1%, 2%, 3% и 4%. Един от пет потребители в Европа не може да отговори на този въпрос правилно. В някои държави членки този процент достига 40% от запитаните. Последния въпрос, свързан с а, разчитането на цифрите, а, засяга годишната лихва на един ипотечен заем от 50 000 евро. Лихвата е 6%. Правилният отговор е 3000 евро. по този е, въпрос 56% от участниците отговориха правилно. А именно, че лихвата първата година ще е 3000 евро. Една четвърт от участниците не можаха да дадат отговор на този въпрос. Те просто не знаят или отказват да отговорят. Останалата част дадоха погрешен отговор. В някои страни повече от половината от участниците казаха, че не знаят отговора на този въпрос. Ако направим обобщение на тези три въпроса, ще видим, че по-малко от половината от европейците успяха да дадат правилен отговор в трите случая. 34% дадоха два правилни отговора, 15% един правилен отговор и 16% не можаха да дадат правилен отговор на нито един от тези въпроси хората между 25 и 54 най-често дават правилни отговори. По-младите и по-старите потребители обикновено дават по-грешни отговори. Проверихме познанието на потребителите за различни видове лого. Първо попитахме, познавате ли това лого и след това попитахме какво означава това лого. Показахме пет различни видове лого. Този, който виждате, означава, че продукта съответства на съответното европейско законодателство. Всеки път, за всеки от въпросите, давахме възможност да се отговори по 6 различни начина. 66% от а, запитаните казаха, че познават това лого, но когато трябваше да уточнят какво означава това лого. Повечето казаха, че смятат, че продукта е изработен в Европейския съюз. А всъщност правилният отговор, даден от 25%, е, че продукт отговаря на съответното европейско законодателство. Виждате другите лого, които показахме. Първия случай органично земеделие, след това лого, което отговаря на европейското законодателство, след това продукт, който отговаря на а, сериозни, стрикни екологични изисквания, четвъртото лого обект на рециклиране, петото опасен за здравето. Виждате доколко хората познават това лого. Виждате, че по отношение на органичното земеделие и екологичните стандарти. Хората не познават тези два вида лого. В втората колонка виждате процента на хората, които правилно определиха какво е значението на това лого. Повече от една пета от запитаните не можаха правилно да идентифицират значението на което да било от тези видове лого, само 2% от запитаните идентифицираха правилно значението на всички видове лого. Следващата област, която проучихме, беше доколко потребителите са запознати с своите права по отношение на нелоялните търговски практики, периода за размисъл, гаранциите и така нататък. Няма да минавам през всички въпроси, ще ви покажа някои от тях. Първият въпрос, който запитахме е следния. Представете си, че по постата получавате две образователни DVD-та, които не сте поръчали, заедно с 50 евро сметка за продуктите. Трябва ли да платите сметката? Правилният отговор е, че няма нужда да плащате сметката и няма нужда да връщате дивидитата. Само 39% отговориха правилно на този въпрос. Повече от половината от запитаните казват, че няма нужда да плащат сметката, ако върнат обратно дивидитата. Следващия въпрос е свързан с цените на билетите за самолет. Какво правило се прилага в а, такъв случай? Правилният отговор е, че оповестената цена трябва да включва цялостната сума, която се плаща, включително всички видове такси, налози и данъци. 58% отговориха правилно на този въпрос. Този въпрос беше интересен, защото беше единствения, за който потребителите от Северна Европа, които обикновено са по-запознати, в по-малък процент отговориха правилно. Те отговориха като избраха втория или третия отговор. Или че няма конкретно правило, или че не е задължително да се включват данъците и таксите. И накрая, Последния въпрос по отношение на гаранциите. Казахме, представете си, че един хладилник, който сте купили, се щупил след 18 месеца, а не сте закупили удължена търговска гаранция, трябва ли той да бъде заменен? безплатно. Само 39% отговориха правилно, че имат право на нов хладилник. 44% смятат обаче, че нямат право на такъв нов хладилник. Ако погледнем цялостните резултати тук по отношение на осведомеността на потребителите, ще видите, че само 2% отговориха правилно на всички въпроси. 4% не дадоха нито един правилен отговор. Държавите членки, в които потребителите са най-запознати в това отношение, са Германия и Финландия, а в Норвегия потребителите са най-запознати. Но Норвегия не е в Европейския съюз. В тази страна въобще потребителите са най-осведомени, защитени и а, уверени в себе си и, и дават а, правилни отговори. Сега по отношение на поведението, потребителското поведение. Европейските потребители извършват покупки средно 3,2 часа на седмица, жените повече от мъжете. 77% четат условията на договора, когато купуват някаква услуга. Потребителите говорят за своя опит. Те демонстрират интерес по отношение на програмите, свързани с въпроси на потребителите. 64% проявяват интерес. Много често потребителите говорят за положителния си опит като потребители 61%, вместо за отрицателния си опит 50%. 49% от потребителите знаят поне една потребителска организация. По отношение на мерките, които се предприемат, 21% от потребителите е, казват, че са имали поне един проблем през изминалата година. Колкото повече потребителите знаят своите права, толкова повече те казват, че има проблеми. Това показва, че може да има много повече проблеми, е, за съществуването на които потребителите въобще не знаят. Поискахме от е, потребителите да оценят колко им струва проблема, на който са се натъкнали. Средно сумата е 374 евро. Някои потребители обаче говорят е, за много големи загуби. Средното тук е, е някъде всъщност повечето от потребителите говорят за загуба от около 20 евро. Следващия въпрос, дали са предприяти някакви действия? Около 3 четвърти са направили оплакване пред търговеца или доставчика. Много малко потребители предприемат други действия. Тази карта показва доколко са овластени потребителите в различните страни. Въз основа на резултатите от това проучване създадохме един индекс на овластяване на потребителите. В този индекс се включва познанието за правата, уменията на потребителите и ангажираността на потребителите. Виждате, че на овластените страни включват Норвегия. Норвегия всъщност е номер едно, както вече ви казах. След това Финландия, Холандия, Германия, Дания, Швеция, Чехия и Исландия. Това са водещите страни по отношение на овластяването на потребителите. В средата на скалата са Франция, Белгия, Великобритания, Люксембург, Ирландия, Кипър, Словакия, Словения и Малта. И останалите страни са в дъното на класификацията. По отношение на конкретните страни, ако проявявате интерес, предлагам ви да погледнете подробния доклад. Ще видите, че в някои страни потребителите са много по-малко осведомени, отколкото са способни да правят своя избор. Освен това, виждате, че има пряка връзка между осведомеността и БВП на съответната страна и има сериозни разминавания в различните социални слоеве от обществото. Няколко думи за последващите действия. Вече сме изготвили работен документ на службите на комисията с резултат от резултатите. Този документ се появи през април. Сега ще се обърнем към различните заинтересовани лица. Следващата година планираме да има съобщение на комисията като целта е да се предприемат действия, за да се областят още повече потребителите. Окоръжаваме държавите членки да използват тези данни на национално ниво. Може да намерите повече информация на този интернет линк. Благодаря ви за вниманието и съм готова да отговоря на всички въпроси, които имате. Uh, Госпожо Тейлър, много ви благодаря наистина за предизвикателното изложение, което постави толкова много релевантни за нас въпроси. Ние много правим. По собствена инициатива имаме доклад за уязвимите потребители и работим по стратегията за потребителите. Тази работа е в ход. Така че вие ни подадохте много ценен справочен материал. Мисля, че трябва да погледнем и работните ви документи. Може би сега нямаме възможност да направим това. Имаме няколко минути. С удоволствие бихме чули въпроси и коментари от колегите. Господин Корея де Кампуш, след това господин Рошфор. Господин Рошфор, госпожа Шалдемозе, господин де Кампуш. Някой друг? Господин Рошфор, благодаря, господин председателю. Намирам, че това изложение и това проучване са изключително интересни. Е, мимоходом е, заявявам, че се радвам, че комисията и Евростат добре функционират в сътрудничество. Само една дума мисля, че е, върху резултатите на това изследване многократно ще се връщаме. Е, мисля, че е, основната стратегия, която е уместна, е, е да е, придадем повече власт на потребителите, е, да им зададем по-голяма отговорност. Те трябва да бъдат не пасивни участници в пазарните процеси, ние не трябва да предъвкваме всичко за потребителите. те трябва да могат да поемат своите е, е, отговорности и задължения. Същевременно ще бъде грешка, ако смятаме, че решенията на проблемите са само на страната на потребителите и че решенията са само на страната на потребителите. Да, е, задължения за потребителите, да, и отговорност за тях, да, но още 3-4 неща. Първо, първо, въпросът за образованието, обучението на потребителите. Има много аспекти, които са обвързани с необходимостта от обучение да кажем, лихвата по заема. Би трябвало специално да следвате курсове по математика, защото това е конкретно приложение на математическите познания в ежедневния живот. Има неща, които засягат и предприятията. От само себе си се разбира. Е, така, с едно намигване е, бих казал, че това изложение логически се вписва е, в рамката очертана от предишното е, е, изложение. Колкото повече са комплексни изискванията и информацията, която трябва да се предоставя, толкова повече операторите не дават информация на потребителите, за да направят своя избор. Информацията, която трябва да получи потребителя, когато иска да изпрати СМС от чужбина, е частичен, частен случай, защото всъщност потребителя не може да си изчисли разходите. И последно, колективните публичните органи, тези на Европейския съюз имат своята роля. Искам да засегна въпроса за логото. Това, което ме поразява е, че потребителят може да направи лош или добър избор, мисля за диапозитива на страница 19 би трябвало в известен смисъл той да има интуитивен поглед. Има а, лого, което предразполага към а, този интуитивен а, поглед. Например, а, логото за опасност а, с големия кръст а, приканва интуицията да се събуди. А, но пък а, логото CE не събужда интуиция. Та, така че а, би трябвало да помислим, че в такива случаи е логично потребителят да се обърка. Ние трябва и ние също да поработим, да кажем, логото за рециклирането е до някъде интуитивно. Приканва интуицията да се събуди, защото показва, че има някакъв цикъл, който се повтаря. Значи, да дадем възможности на потребителите добре да се ориентират е, необходимост, която засяга всички ни. Трябва да положим усилия, за да подобрим съществуващото положение в тази връзка. Thank you very much for the Госпожа Шалдемозе, благодаря много за изложението. Аз всъщност го намирам депресиращо. За мен новините са лоши. Смятах, че потребителите знаех, зна, знаят много повече неща. Като вземем предвид това, което говорихме е, за е, роуминг, казахме, е, че трябва да стане по-лесно за хората да изчисляват разходите за това, което купуват. Но искам да чуя от комисията какъв е вашият първи отклик, първата ви реакция на това проучване какво смятате, че трябва да го вземем предвид, когато законодателстваме по въпросите, свързани с правата на потребителите? Да, съгласна съм, че трябва да дадем повече власт на потребителите, трябва да ги обучаваме по-добре, но за мен това просто не е достатъчно. Да, трябва да се е, вменят повече задължения и на компетентните органи, и на предприятията. Трябва да има пазарен надзор, но може би трябва да имаме изцяло нов подход към законодателството в тази сфера в Европейския съюз. Защото аз не смятам, че овластяването на потребителите само по себе си ще бъде достатъчно. Е, да, председателят казва, очакваме нова е, стратегия за защита на потребителите, може би в началото на следващата година. Сигурно ще можем и предварително да се запознаем с някои нейни елементи. Господин Корея де Кампуш. Да, благодаря, господин председателю. повече отговорност за потребителите. Е, това бе една от малкото положителни последици на сегашната економическа криза. Но е, пък е, кризата открои и доста отрицателни отражения. Не само е депресиращо това, което чухме, е, то е просто съкрушително. Ние е, имаме представа, че Европа е Европа на потребителите, но виждаме до каква степен това не е вярно. Например, във връзка с логото CE, е. много е притеснително, че само 25% от хората го разпознават. Чула съм и от други източници, че има а, много случаи, много случаи на подправка на логото CE. Е. А, това е изключително безпокоително и, както казах, съкрушително. Така че не знам дали ще има стратегия за защита на потребителите следващата година. Дори и да има, какво ще направи комисията а, във връзка с това лого CE? Е? Хората не го разбират. Председателят. Няколко бележки. Съгласен съм с колегите, според които това е истинска трудност, предизвикателство за нашата комисия да работим с Европейската комисия и с държавите членки за постигане на напредък. Като се има преди, че току-що приехме пакет за правата на потребителите, който има отношение. Но ако потребителите си знаят правата и ги упражняват, ние си губим времето. А всъщност е, голяма част от е, въпросите, по които работим тук, е, дават повод за законодателство, което изисква от държавите членки да въведат съответните актове в полза на потребителите. Но се налага отново да дискутираме едни и същи неща. Ако направим анализ държава членка по държава членка, според мен едно от най-важните неща е да навлезем по-надълбоко в този анализ, да видим кои са значимите фактори, съществените фактори, които предопределят разликите между отделните държави членки. Дали е, нивото на е, така активност на потребителските организации или тяхното съществуване или това, което медиите правят и съобщават. Има ли съпътстващи мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да се подобри положението? Това също ще даде своето отражение върху състоянието на правата на потребителите. Тук трябва много допълнителни въпроси да бъдат зададени с една дума. Във всеки случай благодаря на колегите за техните изказвания. Сега ще дам с удоволствие на госпожа Тейлън или на госпожа Миколова думата. Има силно представяне на Генерална дирекция за защита на потребителите и на здравето. Нямаме много време. Но разбира се, искам да е, дам думата отново на вас и на вашите колеги, които биха искали да се изкажат. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси и за коментарите. С повечето от тях съм съгласна. Първо, нека кажа, че първата ми реакция е, също бе да се депресирам беше неочаквано да видя тези резултати, защото ние винаги очакваме уменията, познанията да са по-големи, отколкото всъщност констатираме. Ние не само не вярваме, че потребителите трябва всичко да правят сами, а и като политици смятаме, че сме длъжни да предприемаме мерки. За това ще вземем предвид тези резултати, когато изготвяме следващата стратегия за потребителите. Надяваме се, че така ще бъдем подпомогнати при разработването на по-добра политика, по-добро законодателство, както беше казано. Трябва да се направят по-добри знаци, които да събуждат интуицията. Сега, по това, което е, предопределя разликите между държавите членки, въпросът е наистина важен и ние сме започнали анализ по този въпрос, заедно с съвместния център за изследвания. Естествено, проблемът е комплексен, но анализ сме започнали, за да, наист... да разберем наистина какви фактори предопределят тези разлики и влияят върху тях. Благодаря. Председателят, благодаря ви много. Някой друг от генерал дирекция Санко желали да вземе отношение? Очакваме да работим и в бъдеще заедно. Е, тези два е, доклада е, са по собствена инициатива и чухме много полезни материали, които ще бъдат сигурно в центъра на вниманието на докладчиците секретариатът може да разпространи е, електронни копия е, на е, вашите диапозитиви за всички членове на комисията. Вашите работни документи също. Това ще бъде много полезно. Очаквам колегите отново да бъдат тук след обед. Най-напред в 3 часа имаме заседание на координаторите. Така че заседанието на комисията в пълен състав ще започне отново в 4.30. Тогава имаме още едно изложение е, за е, новите инициативи във връзка е, с защитата на правата на интелектуална собственост чрез митнически способи и след това още едно изказване от страна на Комисията за безопасността на продуктите. Значи в 4.30 всички членове отново ще бъдат тук. Приятен обяд до 4.30.